с, е, е, както предполага правилника. Второто съобщение. Е НП и социалисти демокрации искат да се промени комисията. Пред някои номинации за председатели на комисии, те ще бъдат разпространени и ако няма